Hello to everybody. Здравейте всички. Мисля, че е време да започнем работа. Hello to everybody. Good morning. Ново здравейте и добро утро на всички. Предстои ни много натоварена сутрин. Е, имаме заседание на комисията, следвано от заседание на координатията, на координаторите и ще посрещнем скъпи гости, е, това са дама министри от финландското председателство, така че първо е, искам да започна с едно добре дошли към тях. Но, като начало, нека последваме процедурата и приемем дневния ред. Е, имате ли възражения и предложения по така предложения дневен ред, кой, с който разполагате? Е, приемам мълчанието ви за съгласие и дневния ред е прият. Сега е, имам съобщение. Е, надявам се това да ви зарадва. Имаме пълен езиков режим. А след като следваща точка трябва да одобрим и приемем протоколите от миналите заседания от 10, 15 и 18 юли. Изхождам от това, че всички сте получили копия от протоколите, така че ви моля да дадете своето одобрение. Отново толкова мълчанието ви като съгласие. А сега стигаме до основната точка от днешното ни заседание. Отново казвам добре дошли на нашите гости. Министъра на заетостта Тимо, на Финландия Химо Харака и Айно Кайса Пеконен, финански министър на здравеопазването и социалните въпроси. Казвам и на двамата добре дошли в комисията. Преди да дам думата на нашите гости, искам да кажа, че бе проявен широк интерес от членовете на комисията и бяха поставени много въпроси. Ще разделим работа на два кръга. Първо ще изслушаме координаторите, ще дам техните имена. Следват имена Денис Ротке госпожа Габи Бишов за социалистите, господин Драгош Писла Роз, госпожа Кира Петър Хансен. Е? Председателката чете имената на координаторите. And for GUE, uh, it's Nikolai Willumsen. Are you all there? Всички ли са в залата? Да или не? <laughs> Май не. Зелените. Здравейте, господин, госпож Кира Питър Хансен не присъства. Аз съм е, негов заместник Катрин Ланге Зидеман и ще го представлявам. Добре, сега ще чуем първи, първия кръг ще чуем координаторите, след това ще, изслу... ще дадем възможност на нашите гости да дадат общ отговор на поставените въпроси. По втория кръг имаме наистина много дълъг списък на членовете на комисията, пожелали да направят изказвани. За това няколко думи за регламента, за изказвания. Координаторите имат по две минути, тъй като искам всички да могат да вземат думата и да се включат в дискусията, ще бъда изключително стрикта. И така давам като началото думата на нашите финландски гости. Господин Харака, нека да започнем от вас. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми евродепутати, на първо място приветствам ам, председателя на вашата комисия и заместник-председателите за номинациите. Очакваме конструктивен диалог с вашата комисия. Искам да отбележа, че за мен тази среща е изключително важна. Времето е много уместно. Преди 25 години аз бях стъжант в Европейския апартамент. Това е четвърт век време. Преди Финландия да стане член на Европейския съюз и никога не съм си помислял, че един ден ще имам честа да застана пред вас като министър и да ви представя програмата за на финландското председателство в е, моята област. Е, сега нещата са много различни по времето на предходните председателства 2005, 1995 и 2006 е, година. Нещата бяха в преход бях, сега бяха разгледани много досиета и поехме щафетата от румънското председателство. Имаме правото, дори бих казал задължението, да обсъдим нашата програма с комисията и разбира се парламента. Става дума за една стратегическа програма трябва да покажем готовност за споделено ръководство. Това е очакването на европейските граждани в тези е, неспокойни времена. Уважаеми евродепутати, основната цел на финландското председателство е устойчива Европа, устойчиво бъдеще. Ние ще залагаме на добър преход към социална, екологична економика с, на социално поносима цена. Искаме да укрепим върховенството на закона сближаването в социалния аспект, да, да осигурим водеща роля на Европейския съюз по въпросите на климата и да се погрижим и обезпечим сигурността на гражданите. Ние искаме устойчива и интегративна стратегия за растеж и ни се ще и европейската ни програма, приета по време на срещата на върха, да се постигне успех. Сега е време за действие. Ще залагаме и на социална справедливост по пътя към неутрална по отношение на климата и економика. На срещата, на заседанието на съвета на 8 юли бе обсъден въпроса за прехода към чист е, климат от гледна точка на трудовата заетост и бе постигнато решение, че този преход трябва да стане бързо, социално и приобщаващо трябва да развиваме допълнително уменията на работещите, така че социалният диалог да доведе до постигане на нашите цели взети са, приети бяха решения по отношение на дигитализацията. Всичко това е свързано с доразвиване на трудовите умения, така че да осигурим приобщаване към трудовия пазар и да работим за разширяване на уменията. Това бе също един акцент по време на през на конференция в Хелзинки относно цифровизацията и обучение в практиката. По този път ще продължим. В нашата стратегическа програма залагаме на равен шанс, което е социално много важно, защото има сериозни дисбаланси, е, което застрашава и политическия климат. Е, нещата се развиват много бързо в ускоряващо се темпо Налага се да търсим решения днес. Добри условия на труд, сигурни работни места е основна наша задача. Никой не трябва да бъде изоставен, никой не трябва да бъде под обект на експлоатация. По този въпрос няма много законодателни досиета, защото а, Румъния, Австрия и предходните председателства намериха решение и свършиха много добра работа по направените предложения. Има частичен общ подход по предложението за Европейски социален фонд плюс по някои бюджетни въпроси също и по фонда за глобализация. Тук имаме частичен общ подход. Финландия е готова да започне провеждане тристранни срещи с парламента по тези два тема, след като постигне общ подход в съвета фирмите, работниците са част от глобалния пазар. Ние работим да посрещнем 100 годишнината на Международната организация на труда и свързаната с това декларация в духа на достоен трудов живот и при спазване на общите стандарти в глобални условия да осигурим, че международните производствени процеси и вериги са коректни. Това е в услуга на потребителите и на потребителите. Особено искам да, искаме да обърнем внимание в социален план на хората, които трудно намират работа. Това ще стане чрез по-добро управление по отношение на предлагането и търсенето на труда различни затруднения от физическо, езиково естество, липса на опит. Всичко това може да се овладее чрез сътрудничество и взаимодействие търсейки нови начини на обучение и заетост. Ще обсъдим и доклада на комисията относно вземане на решения с квалифицирано мнозинство в социалната област. По този начин ще гарантираме равни права на работниците и съответно правна защита. Освен това, много важна е системата на дейно участие, партиципационната система на работещите. Финландското председателство също така така подчертава е, важността на Европейския стълб за социалните права Разбира се, ние, аз лично смятам да организирам вечеря на министрите по заетостта с участие на представители на Европейската комисия, ЕКОСОК и други социални партньори. Това ще стане през месец декември, за да обсъдим трудовото законодателство на Европейския съюз и неговото приложение. В рамките на нашето председателство ще работим и за промяна на законодателството в а също и за, ще потърсим начини за по-добро приложение. М като ще проведем среща с Европейската агенция по заедостта в Братислава. Тя може много сериозно да помогне в това отношение и да ни помогне да овладеем черния незаконния пазар на труда и да потърсим общи решения ние ви много държим на социалния диалог. Ще търсим среща, е, контакти с социалните партньори през октомври. Имаме среща на това ниво и ще се радвам да присъства и Европейския парламент, когато официално каня. Благодаря, госпожо председател. Сега съм готов да отговоря на въпросите. Благодаря за изказването ви и за това, че така стрикно пазихте, спазихте времето. Сега нека чуем и другата наша гостенка от Финландия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността да говоря пред вас, уважаеми евродепутати. Аз е, сърдечно благодаря за тази ни среща. За мен е радост да застана пред вас и да обменим мнения относно приоритетите на финландското председателство за разширяване социалното измерение на Европа ние сме в началото на изключително позитивно сътрудничество, което надявам се ще продължи след е, приключването на финландското председателство. Въпросът е как да изградим един по-добър Европейски съюз, съюз на добруващи граждани, е, чието живот се подобрява. Е, това е нашата задача като представители на гражданите. Нашия успех е условие и предпоставка за бъдещето развитие на Европа. Моя колега, господин Тимо Харака, току-що сподели с вас пред приоритетите на нашето председателство в областта на законодателството на труда и трудовия пазар. Аз ще говоря за инициативите и предложенията в рамките на моя ресор. В платформата на нашия премьер-министр е, основният въпрос е добруването на гражданите. Е, така че в всеки европейски гражданин усети ефекта от програмата е, в екологично, е, социално и економическо отношение. Като, като казвам това, имам предвид достойно заплащане, добре действащи социални услуги, заетост и възнаграждения. Това е базата, на която стъпваме. Економиката в услуга на хората, а не обратното. Е, и за това ние ще работим по отношение на възможно най- създаване на най-добри работни условия по линията на постигане на съответни умения. Ние искаме всеки да притежава знания и умения, за да намери работа. Социалната отговорност и устойчивост също са много важни. Не бива да забравяме никого по е, една, ако по една или друга причина се чувства уязвим. Никой не трябва да се страхува от е, напредващата си възраст. Младите хора не трябва да се опасяват, че ще ги забравим. Ние държим семействата и децата да бъдат приобщени, а също и децата да получават добра грижа всичко това в условията на намаляващи а, а, а, условия. Мисля, че основните ценности, на които трябва... Това са основните ценности, на които трябва да заложим като председателство. Обсме споделените ценности на Европейския съюз, върховенството на закона, конкурентоспособност и социална спойка на съюза. Това са наши приоритети, без да забравяме нашата водеща роля в областта на климата темата, като едновременно с това подходим всестранно за осигуряване безопасността на а, хората. Така ще защитим, отстояваме социалното измерение на Европа. Що се отнася до моя ресор, държа да подчертая, че освен в социалната политика е говорим за области изключително важни и обслужващи нашите цели. Трябва да се грижим за благоденствието на европейските граждани в най-широк смисъл на думата. И това трябва да намери отражение във всички политики, включително политиката на единния пазар като говорим за това, нека не, за, <coughs> не, не забравяме развитието на економиката. Това е приоритет на нашето министерство. Но нашата цел, нашата цел е това да бъде сърцевината на бъдеще на новите ни стратегии и това ще бъде нова стъпка по пътя на изграждането на социалното измерение на Европа. Економиката на благосъстояние попада в стълба на социалните права това тази економика напомня, че съгласно договорите основна цел на Европейския съюз е да осигури благосъстоянието на европейците. Целта за економически растеж е особено важна но нека не забравяме, че все пак най-важно е благосъстоянието на гражданите. Така или иначе целта е растежа да бъде приобщаващ, а не отблъскащ, отблъскващ и изолиращ. Така целите взаимно ще се подкрепят. Нашата идея е чрез социална политика да постигнем растеж, заетост, устойчивост и социална стабилност. Като едновременно с това искам да ви уверя, че няма да има забравени в този бързо променящ се свят гражданите, надявам се, ще почувстват грижата за тях функцията на социалната политика е част от устойчивото развитие и ние се стремим към постигане на целите на устойчиво развитие през 2030 година. Надявам се, че всички тези цели ще бъдат постигнати в услуга, а не в ущърп на благосъстоянието. Хората и трябва да се чувстват добре в съответствие с околната среда. Не се нуждаем от нови прерогативи, нито от нови структури. Ние имаме такива и е добре да се погрижим за тяхното изпълнение. Така че Европейския съюз да действа по-ефективно по отношение на доброто здравеопазване и качеството на живот. Нашата цел е да постигнем заключение на съвета за економика на благодействието през октомври като говорим за всичко това, ние ще подкрепяме и въпроса за равното третиране на мъже и жени. Очакваме въпросът да бъде обсъден и прият през декември. Също така ще обърнем сериозно внимание на съществуващата дискриминация в областта на труда. Уважаеми евродепутати, както чухте от моя колега, работи се по няколко досиета. И все пак процесът в областта на трябва да обърне внимание на системите за социална сигурност. Работата започна по време на румънското председателство. Темата е изключително сложна и политически деликатна. Намерението ни е да продължим преговорите в момента, в който ще получим позицията на парламента. Благодаря за вниманието и с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси заедно с колегата Харка. <clears throat> Благодаря ви за това, че спазихте времето и за информацията. Сега ще дам думата на координаторите. Седем координатори имаме. Всеки от вас има по две минути да си зададе въпрос. Започваме с групата на НП и господин Денис Радке. Госпожо председател, уважаеми господа министри, скъпи колеги, благодаря ви за перспективата, която очертахте от името на председателството. Искам да се спра на една от темите, които посочихте, а именно срещата, на която възнамерявате да поканите, защото много често Дискусията по социалните въпроси много често остава на заден план, а, а социалният аспект е заложен в договорите. Социалната пазарна економика може да работи единствено, ако има социално партньорство. И там, където има работещо социално партньорство, по-рядко се налага на политиците да се намесват. Вашето председателство попада в сложен период и вероятността за Брексит без споразумение се увеличи сега след като беше избран Борис Джонсън и трябва да се подготвим за социалните последици за европейските граждани. Мисля, че този въпрос ще бъде много тежък, въпрос с който вашето председателство трябва да се занимае. Също така, вие вече Споменахте, че остават незавършени досиета от предишното председателство, например за Европейския социалния фонд. Може би може да ни помогнете да надникнем в картите на вашето председателство. Следващата тема е темата за бюджета, защото за всичко, което планираме са необходими средства. Може и да кажете няколко думи за това. И последно, вчера бях в комисията ИТРЕ, където доминиращата тема бях бяха климатичните е, изменения. Е, доминираща тема тук е, е социалното измерение, социалните последици, защото все в някакъв момент трябва да изоставим мъглявите формулировки и не само да уверяваме хората, че мислим за социалното измерение, да пристъпим към действие. В моя регион хората се страхуват за бъдещето на работните, за работните си места и затова са необходими действия, не само а, приказки. А, госпожа Пишев. Благодаря ви за това, че споделихте с нас каква е концепцията на вашето председателство. С нетърпение очакваме това, което ще направите. Много се радваме, че устойчивостта е водеща при вас във всички аспекти, както в екологичния, така и в социалния, така и в економическия Интересувам обаче какво според вас означава устойчиво общество? Общество, което е справедливо, което изхожда от принципа на равнопоставеност, което се основава на равенството. И другия въпрос какво означава устойчива фирма? примерно фирма, в която има безопасни и здравословни условия на труд, в която участват работещите и така нататък. Подкрепям това, че ще се фокусирате върху социалния диалог, затвърждаването на колективното трудово договаряне, защото то беше отслабено напоследък, пък е предизвикателство, с което трябва да се занимаваме. Също така искам да засегна темата за социалния стълб. Вашето председателство е в особено време. Трябва ни е, е, подкрепа и конкретен план за действие за социалния стълб, е, за да можем да спечелим доверието на гражданите, да ги убедим, че правим не само празни обещания, но и ще действаме в тази посока. И моят въпрос е как ще претворим социалния стълб в конкретен план? Е, за действие. Дигитализацията е другата тема, която стои в основата на вашата програма. Е, пред нас стоят много предизвикателства и трябва правилно да насочим целият този процес, свързан с дигитализацията. Така че трябва да работим за социалните права в новата ера и искам да завърша с ед 3 и да ви попитам какво да очакваме по време на вашето председателство. Сега давам думата на господин Песаро да се готви госпожа Лагеншпин. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми е, министри, от името на групата Обневи Европа искам да ви благодаря за присъствието. Е, за нас е удоволствие. Първо искам да изразя нашето желание за добро сътрудничество с вашето председателство. Нашата група, както а, се разбира от името, иска да обнови Европа. Ние вярваме в единна, обединена Европа. А, не само обединена между севера, юга, изтока и запада, но и в рамките на самото общество. Не смятаме, че трябва да бъде прекъснато магасания кръг а, на изключването на граждане от обществото. Економика на благосъстоянието, за нея говорите и вие, ОСР и други организации също работят по тази тема. Ние от Обнови Европа вярваме в пазара, но вярваме и в приобщаването. 25 хиляди деца обаче в Европа живеят в бедност и не могат да се възползват от това, което предлага обществото. 5,5 милиона младежи са безработни и не участват в професионално обучение. Това е действителността, пред която трябва да се изправим. Финското общество а, има много а, положителен опит по тези въпроси и мен ме интересува как ще подходите към изложените от мен проблеми. Как ще структурирате вашата политика за така наречената детска гаранция, за която говори и госпожа фон дер Лайен? Как ще структурирате дейността по социалния стълб, тъй като все още работата по социалното приобщаване и социалната сигурност не е завършила. Благодаря. Сега думата има госпожа Катрин Ланген, Зипен, госпожа Франс Жаме да се готви. Благодаря ви, госпожо председател, уважаема госпожо министр, уважаеми господин министр. Вече бяха направени много добри коментари. Благодаря ви много за изложението. Бих искал да се спра на три неща. Първо, Вие казахте, че никой не бива да бъде изоставен, че всеки трябва да има право да участва а, в трудовия живот. Искам да се застъпя за тези хора, които без значение колко добро образование е, имат, е, все пак не успяват е, да намерят работа на първичния трудов пазар. Е, имам предвид хората с увреждания, които много често живеят и работят е, в институции, в домове и много често нямат възможност да работят и да живеят самостоятелно. Те не могат да участват е, в пазара на труда, обект са на дискриминация и това и правото на труд им е отнето. Друга голяма тема е темата за бедността. Е, колегата, който говори преди мен, е, спомена детската бедност. Децата са застрашени от това да останат бездомни. И тази тема касае всички нас, може да засегне всеки един от нас. Осигуряването на подходяща среда за живот е европейски проблем. Финландия е държава с положителен челен опит. Какво можем да научим от вас? Какво мислите да направите, така че да включим хората, които са обект на дискриминация по време на вашите 6 месеца? Какво ще направите? Госпожа Франс Жаме и госпожа Лафаска следващата. Euh, Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, господин министър, аз с внимание изслушах изложението относно приоритетите на финското председателство и аз не ги споделям. Според мен е очевидно разминаването между реалността и вашите намерения. И доказателство за това са два основни принципа, извлечени от вашия документ. Устойчива Европа за устойчиво бъдеще. Мобилността на труда в Европа и привличането на талантлива работна ръка от третия свят. Иначе казано, социалният дъмпинг и масовата иммиграция ще бъдат насърчавани по време на вашето председателство. Мобилността на европейските работници днес е известна като явлението командироване на, на работници, което поражда нелоялна конкуренция, най-вече в пътния транспорт, както знаете. Нашите сънародници във Франция се, се лишават от заетост, предприятията стигат до фалит. Що се отнася до най-талантливите от третите страни, това фактически предполага изтичане на мозъци от развиващите се страни, обричащо ги на непрекъсната изостаналост. Европа от десетилетия се стреми да стане е, Европа економика на новаторството и на знанията какъв е смисъла в края на кращата на, на всичко това, ако не насърчаваме университетите от Болония, от Оксфорд и другаде развитието на сивото вещество на континент. И нашите съграждани не биха могли да не от Хвърлят и заклемят тази политика, която е насочена към либерализъм и иммиграция. Е, две цели е, далеч е, различаващи се в значителна степен от економиката на благосъстоянието, към която вие уж се стремите. Госпожа Рафалска, имате думата, господин Вилансен да се готви. Госпожо председател, господа министри, уважаеми госпожи и господа. С интерес и слушах приоритетите на финландското председателство. Това са много благородни приоритети, много убедителни. Устойчива Европа, устойчиво бъдеще, устойчиво развитие, социално равенство. Чудесно. Въпросът а, а, обаче е кога ще направим всичко това. Що се отнася до целите сами по себе си, е, всички сме съгласни с тях. Но как ще вървим от тук нататък? Дебатът е твърде общ. Говорим за социален диалог, но как да го водим? Още повече, че дори тук в парламента липсва социален диалог. Говорихме за благосъстоянието на европейците. Знаем обаче, че това благосъстояние е различно в различните държави. Госпожо министър, вие работехте за социалния аспект. Говорихте за най-бедните, за изключените. Да, Проблема с бедността, проблема на децата, на възрастите, възрастните, на маргинализираните, демографския проблем. Какво правим с всичко това? Нашия континент все повече застарява. Ето това са големите предизвикателства. Госпожо министър, вие говорихте за социални услуги за всички. Какви услуги? Грижа, грижа за възрастните хора, грижа за децата – Економика на благосъстоянието. Какво означава това? Може ли да ни кажете по-конкретни неща по тези теми? Мисля, че а, на този етап би трябвало да сме стигнали по-далеч. Би трябвало да говорим за конкретни законодателни мерки. Политиката по заедостта също а, трябва да играе ключова роля на пазара на труда вече има нови технологии. Те са големи, голямо предизвикателство, защото искаме да запазим работните места. Как тогава ще продължим образованието? Последният изказващ се е господин Вилемсън. Благодаря, е, госпожо председател. Благодаря на нашите приятели от Финландия за това, че са тук. От името на Обединената левица искам да поздравя е, Финландия за прогресивното правителство, което е, има. Имам два конкретни въпроса към вас. Първо, много европейски е, е, работници е, работят при минимално заплащане и лоши условия, е, обект са на социален дъмпинг. И моят въпрос е финландското председателство ще работи ли за социалния протокол, така как, както го предлага Европейската конфедерация на профсъюзите. Госпожа фон де Лайн също така каза, че ще работи за налагане на европейска минимална заплата. Това ще помогне на някои европейски държави, ако тази минимална заплата е такава, че хората да може да живеят с нея една такава заплата, минимална заплата би могла да застраши модела на колективно трудово договаряне в скандинавските държави. И моя въпрос е ще ще работи ли финландското председателство за това минималната заплата да не застраши скандинавския модел на колективно трудово договаряне? Благодаря. Благодаря ви за всички въпроси. Сега ще дам думата на нашите гости. Първо на господин Харака и след това на госпожа Пеконен. Благодаря ви за чудесните въпроси. Аз самия съм бил депутат депутата и знам, че а, е много важно да има добри предложения, конкретни инициативи. В момента обаче сме в такова положение, че нямаме е, е, комисия и все още чакаме инициативите на новоизбраната председателка на комисията, но нека да погледнем нещата от обратната страна и да се опитаме да се възползваме от тази ситуация. И вместо да работим по законодателството, да се възползваме от възможността да формираме стратегически подходи за бъдещата програма на комисията и на съвета. Бих подходил на тристранен принцип към това. Ви попитахте за това какви мерки ще предприемем, за да осигурим справедлив преход. в Германия провеждате структурна реформа. с помощта на която се опитате да обхванете ощетените. Важно е благата да бъдат разпределени добре, но е важно и те да бъдат е, преразпределени също така. Обучението, актуализирането на уменията е един процес, който трябва да върви постоянно и който ще ни осигури справедлив преход към въглеродно-неутрална економика. Един от нашите приоритети е да засили приобщаването, например, на хора, които са частично пригодни за заетост, например, хората с уврежданията трябва по-добре да бъдат включени в трудовия живот. можем да подготвим решение на съвета по този въпрос за включване на всички, на младите, на емигрантите, хората с увреждания и други хора с проблеми при намиране на заедост. Госпожа Бишов правилно повдигна темата за трудовото договаряне. Дебата за трудовото законодателство също е част от този процес. Финландското председателство ще предложи платформа за дискусия на трудовото законодателство. Може би няма да е необходимо ново законодателство, например за трудовата мобилност, но, но се очаква да започне да работи Европейската служба по труда. Очакванията са, са големи. Очакваме сериозен мониторинг, за да се подобрят условията на труд. Това са основно коментарите ми по зададените въпроси. Благодаря. Благодаря, госпожо министр. Аз бих искала да благодаря за интересните въпроси. Въпросите засегнаха множество теми. Аз внимателно внимание и слушах е, речта на госпожа Фондер Лайен. Тя почета колко е важно да се работи за благосъстоянието и за социалния аспект. и нейният подход до голяма степен съвпада с нашия начин на мислене. Живота на хората трябва да се подобри и економиката трябва да работи за това, а не а, обратно. Наша цел е благосъстоянието на всеки един, защото това е основата на обществото, в което всички са равнопоставени. Европейският семестър и Европейският социален стълб трябва да работят в основ... на първо място за благосъстоянието. И се надявам да има конкретни програми и законодателство. Ние ще подкрепим комисията, а, а, доколкото ни позволяват възможностите.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 постави акцент върху детската гаранция. Просто трябва да видим как ще излежа това на практика. Финландската социална система е универсална. Тя е за всички. Всеки има достъп до социална сигурност и образование. Това е модел, който работи добре при нас и който бих препоръчала на всеки един. И точно за това а, поставяме акцент върху социалното измерение и социалния а, стълб. В центъра на нашата стратегия ще бъде благосъстоянието. и изложихме нашите виждания пред съвета през юли и отзвука беше положителен. Заключенията на съвета от октомври също включват тези теми, например равенството между половете. А, през декември предвиждаме а, среща по въпросите на безопасните здравословни условия на труд. Един от инструментите би могъл да бъде по-добра оценка на въздействието върху благосъстоянието на всички предприемани действия. Основните предизвикателства са социалното изключване на младите, на хората с увреждания. И ние трябва да отговорим на тези проблеми, поставяйки в центъра на нашата политическа работа гражданите. социалната политика, здравната, образователната политика трябва да са да, насочат тази посока. но това са все политики, които са прерогативите на държавите членки и ние се надяваме държавите членки да осигурят тези права за всички граждани, които живеят на тяхната територия. Ние знаем, че всички държави членки непрекъснато реформират социалните си системи е, и възможностите на Европейския съюз тук са ограничени. Много често хората се увреждане, етническите мълцинства, отделните социални групи са обект на маргинализация, но този процес ще бъде е, е обсъден е, в съвета през октомври на, е, на най-високо равнище. Много е важно да защитим правата на гражданите по възможно най-справедливия начин. Много се радвам, че Европейския е, съюз е, е поел ангажимент да защитава социалните права на своите граждани. Надявам се Обединеното кралство да действа по същия начин. По отношение на хората с увреждане е много важно всички хора с увреждания да могат да участват в живота на обществото, защото те са ресурс, а не тежест. Директивата за хората с увреждане със сигурност ще помогне за интеграцията на хората с увреждане и хората е, с ограничена активност. И ще направи пазарно труда по-достъпен за тях. Защото наистина хората с увреждане са обект на дискриминация в Европейския е, съюз. На 24 октомври е предвиден дебат с съвета по въпросите на дискриминацията. Много се радвам, че финландската а, социална система дава добри а, резултати и гарантира благосостоянието на своята граждан, бори с неравенствата но не бива да се забравя, че социалните системи на държавите членки са се развили по различен начин и са тръгнали от е, различно място. Но, но, но, но както и е да е, всеки трябва да намери място а, е, в тези системи, така както е в Финландия. Кръста Миконен е, работи по въпросите на бездомните. Много се радвам, че Финландия доста добре се бори е, с този проблем и ние сме успели да подобрим е, положението и ние се стремим да имаме колкото може по-малко бездомни. Що се отнася до дигитализацията, тя предлага а, а, голям брой възможности за развитие на социалния аспект, за и, е, развитие на економиката и ние подкрепяме а, това развитие. Просто трябва да направим така, че да включим всички, а не чрез дигитализацията да изключим допълнителни групи. Дигитализацията ни позволява да предложим закрила по-бързо и по-целенасочено. Сега преминаваме към втория кръг от въпроси. Записали са се за изказване над 20 души. Това е доста голям брой. Може би още ще, от вас ще поискат думата. Та сега ще изчета списъка, след което трябва да установим някакви правила. Франсен, мистер Канев, мадам Сандер, мадам Галвес, мадам Холмс, мадам Гуалмини, мадам Салиба, мадам Бруне, мадам Салани, мадам Ленуар, мадам Ведрен, мадам Донат, мистер Канес,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 Okay, we have it. So, uh, I will tell you about the rules that we need to set. Така, правилата, които сега трябва да определим като времеви регламент. Първо ще работим по групи, т.е. една след друга, всеки пореден оратор ще бъде от следващата политическа група. Ясно е, че не може да се съобразявате с вербевия регламент, трудно ви е. е значи за господин Вилунсен, когато поздравявам, единствен се съобрази с двуминутния времеви регламент. Другите не успяхте. Така че минута и 30 ви давам, минута и половина. Нали? Не, не възразявате, надявам се. Моля ви, опитайте се да се съобразите с този времеви регламент. Сега първият, госпожа Скицедал, да се готви. Тук ли е? А, добре. Синди Франсин тогава, госпожа Скицедал не е тук, да се готви госпожа Галвес. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря на министрите за експозето, за изложението относно приоритетите на финското председателство. И имам два въпроса. При британския изход е, от Съюза Белгия ще бъде сред най-тежко засегнатите страни. Около 42 000 работни места са изложени на риск. Подкрепите ли идеята за гъвкавост някаква по новия фонд за приспособяване на, към глобализацията на Европейския съюз, за е, подкрепене на онези, които са изгубили работата си. И вторият въпрос е за несъответствието в цифровите умения. Китай и САЩ днес държат около 97% от цифровата економика. Докато значителен брой от европейците нямат никакви цифрови умения. Какво смятате да направите вие, за да преодолеете това несъответствие и така, щото е, социалната защита е, да обхваща и работниците, заетите в цифровото пространство. Благодаря, вие се справихте в лично с времевия регламент. Сега госпожа Нина Галвес, имате думата, госпожо, и госпожа Сели Броне да се готви. Благодаря ви, е, госпожо и господин министър, за експозетата. Желая успех на вашия председателски мандат. Вие говорихте за това, че човека трябва да бъде поставен сърцевината на един приобщаващ и устойчив растеж. Аз разбира се не мога да споря с вас в това отношение. Но а, през последните години политиката на Европейския съюз всъщност задълбочава социалното неравенство и несправедливост. И аз е, бих искал да ви запитам е, по отношение на Европейския економически семестър. Е, Европейската комисия отделя значителни средства и човешки и финансови за економически обзор по 6 месечия, но анализът по страни е твърде често основан на предвзети констатации, които далеч не винаги се основават на данни. Е, и понеже аз не съм човек, който взема нещата на доверие, опирам се на факти, е, питам как, как смятате да подходите към новата социална класация, която ще се включи в е, европейския семестър. And only two of the remaining six are only cover part и една част са свързани само частично. Госпожа Силви Брюне и след това да се готви мадам госпожа Филипс. Може да... Voilà, pardon. <laughs> Madame et Госпожо министр, господин министр, благодарим за направените представения. Говори се много за разминаването между умение и търсене на пазара на труда и тъй като вие говорихте по този въпрос, ще поставите ли акцент върху младите европейски, които 14 милиона в Европа, на тях на 2 милиона във Франция, които не, нямат нито образование, нито умение, нито възможности. Какво ще направите за тях? Вие го лансирате модела за идеята за супер университет, което е много интересно. Мисли ли се да си изпращат млади работещи, например, на различни форми на квалификация? Госпожа Филипс, след това Гойкин е следващия е, изказваш. Благодаря за направените представения. На добър час на председателството им Фи, Финландия има изключително амбисни цели по, до 2030 година, включително национални ниво по отношение ограничаване въглеродните емисии. Вие сте чудесен пример и всички ние трябва да го последваме. Прехода е много важно. В областта на труда какво предлагат те за е, Съюза за сигурен преход е, и смятате ли въпроса да бъде поставен на подробно разглеждане на самите през лятото? Господин Гойкин, след това господин Шайби, ако чуваме правилно. Добър ден! Е, първо благодаря за направеното, казаното до сега. Аз бях обаче разочарован от казаното от вас. Много празни думи, малко конкретика. Липсва ми конкретно, например, какво ще направите за младите хора за... и специално в социалната област. Един един единствен път споменахте думичката семейство. Това беше социални услуги за всички а, семейства. Аз представлявам партията в защита на семейството в Германия и това не ми стига, защото сърцевината на европейското общество е обществото. И тъй като има много семейства затруднения в Европа, много ми се искаше да чуя конкретни отговори госпожа Фондерлайн постави въпроса за един европейски детски надбавки и така нататък. Там се корени нашата демокрация. Това е определящото за всички нас в Европа и съм изключително разочарован, че нищо не чух от вас. Надявам се нещата да се променят. Желая ви на добър час успешно председателство и се надявам с общи усилия да постигнем Европа на семейството. Госпожа Шейби и след това господин Николао. Благодаря, госпожо председател. Здравейте всички! Е, е, е, вие, господин Боже, господин министър, говорихте за жилищното осигуряване е, е, е, като предпоставка за достоен живот, за социално приобщаване. и напълно основателно госпожа министъра засегна въпроса за бездомните, а Финландия в това отношение е образец с много политически мерки за осигуряване на, на, на жилище на бездомните и то не временно. Е, и, имайки предвид, че последните констатации в Европа на неправителствени организации са, че относителният дял от домакинските доходи, отиващи за жилището, е, расте непрекъснато навсякъде в Европа, а има страни е, като Холандия, от друга страна, в които много се строи социални жилища, държавни жилища, е, която обаче политика е, се санкционира, така да се каже, от Европейския съюз, от политиката на Европейската е, комисия, която настоява да се спазват чисто пазарните принципи на пазарната конкуренция, на свободния пазар. И когато, видите ли, държавата се намесвала в областта на жилищното осигуряване, тя опоручавала пазарната конкуренция. Как смятате да коментирате вие? Благодаря. Господин Николао и господин Кънев след господин Николао. Благодаря, госпожо председател. И в Гърция и другаде в Европа е, се провежда много е, строга е, политика на бюджетни ограничения, което през последните десетилетия води до повече от 20% намаляване на трудовите доходи, е, ръст на е, доходи, на, на, на, на договорите е, с ограничен срок, т.е. без гаранции за трудова заетост, е, нарушава се е, целият процес на колективно трудово договаряне. Така наречения социален стълб е, на Европейския съюз не, не работи, реализира се по различен начин в различните държави. Различават се и качеството на живота, и жизнения стандарт, създават се условия за фактически дефлация на трудовите доходи. От друга страна, транснационалните, като Амазон е, и, и, и прочие, е, експлуатират безмилостно е, работниците. Наскоро в Гърция имаше земетресение, знаете. Накараха ги веднага да се върнат в работните помещения хората, да продължат работата си, независимо от риска от вторични трусове. И заето държавата бездейства. Цялата социална инфраструктура е, е, е разтурена. И при това ние говорим за нова заетост, е, а, а това за сметка на гаранциите, с които са се ползвали трудещите се до сега. Господин Канев, имате думата и госпожа Холмс да се готви. Uh, uh, uh, благодаря, госпожа председател. Госпожа и господин министър, ще се опитам да бъда кратък. Предполагам сте наясно, че в парламента е на лице значителен консенсус подкрепа на необходимостта от една по-активна политика по отношение на климата. Налице е също така консенсус в подкрепа на един справедлив преход на по на, е, страни и економики, които е, разчитат най-вече на, на класическите е, суровини материали, като въглищат? въглищата. Като представител от България, страна, която е, в преход през последните 30 години, мога спокойно да кажа, че няма преход, който да осигурява действително справедливи условия за всички. Но какви са вашите идеи за регламентиране на пазара на суровини и материали, в това число на, на, на добивните промишлени отрасли, е, за да гарантирате социална справедливост на прехода. Госпожа Холмс има думата. Госпожа Салани да се готви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашите гости. И la verdad es que un tema que añorado y veo de... Вие засегнахте въпросите за социалната политика, за заетостта е, и за мен особено важен е въпросът за младежката заетост. Е, днешните е, млади поколения са изключително високо квалифицирани, обаче се натъкват на липса на възможности е, за заетост. Малко са работните места, заетостта е несигурна, зле възнаградена. Младите нямат, нямат перспективи и не желаят да се грижат за, за професионалното си израстване и развитие. Вие какво смятате да направите за противодействате на младежката безработица и за осигуряването на достойна заетост за младите? И втори въпрос за бездомните, лишени от, не просто от жилище, а от практически всички социални права. Финландия е пионер в това отношение, е, провеждаща политика, поставяща на първо място покрива е, жилищното осигуряване. Как смятате да разпространите този опит е, в общоевропейски мащаб? Госпожо Салани, имате думата. Госпожа Лизи да се готви. Аз ще, ще продължа на шведски, ако ми позволите. Благодаря, госпожо председател, за възможността да взема думата. Сърдечно благодаря на господин и госпожа министрите за посещението, както и за направените изложения и дадените отговори. Мисля, че е много хубаво човек винаги прави преглед на гардероба си, така да се каже, преди да тръгне да прави нови покупки. Нека се вгледаме в съществуващите възможности, преди да търсим нови пътища. Това, с това съм съгласна, но имам известни съмнения, защото знаем, че много избиратели не, не подкрепят Европейския съюз, а Европейския съюз би трябвало право а, да работи за тях. Затова искам да попитам доколко финландското председателство ще се погрежи направените от гражданите предложения наистина да се осъществят. И разбира се, предложенията, които се приемат да не са в ущърп на благосъстоянието на гражданите. Това е първия ми въпрос. А, Второ, няма да се умора да повтарям колко е важно да се борим с расизма и ксенофобията на работното място. Затова смятам, че този въпрос също ще намери място във вашата програма, госпожа Лизи. След това господа, госпожа Зореска. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на министрите за направените от тях изложения относно приоритетите на председателството. Е, главно тук се акцентира върху климатично-екологично неутралната економика, преход, който следва да се извърши по максимално социално справедлив начин. И въпросът е такъв – Възнамерява ли председателството наистина да гарантира един премерен преход, който защитава интересите на заетите в традиционните економически отрасли? И как смятате да ги съпроводите тези е, лица е, по време на прехода към е, екологично неутрална економика? По-нататък малките и микропредприятия едва ли разполагат с възможности да участват в този преход? И как ще посрещнете техните затруднения, свързаната с този преход безработица? в един глобален контекст е, е, в резултат от конкуренцията на трети страни в различни економически отрасли се наблюдава нелоялна конкуренция и общо заето е, влушаване на социалните права. Какво е вашето отношение към тези явления? Госпожа Залевска има думата сега. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми гости, господин министър, вие уместно казахте, че финландското председателство ще продължи всъщност 3 месеца в най-добрия случай. Всичко зависи от това кога Европейската комисия наистина ще се конституира. Тоест, очаквам от вас да работите особено активно. Какво мислите за бюджета, предложен от сегашната Европейска комисия? Парламента го отхвърли. Как виждате вие в този бюджет предложението да се продължава по по е, стария начин. Революция 4.0. Говорим за техническата революция. Вие говорихте за новите умения на възрастните и казахте, че до сега обучението не е било достатъчно ефективно. Моят въпрос е какво е вашето предложение, вашето решение така че за най-добро обучение за възрастни, за да придобияте умения, за да е, бъдат в съответствие с новата техническа революция. Стратегията 2020 година предвижда много перспективи за хора с висше образование, но са забравени хората с средно специално образование. И накрая, заетост. Полша иска да имаме директиви. Ние сме за директиви, посветена на тези въпроси. Мини господин Патен и след това госпожа Сандър да се готви. Благодаря. Два въпроса. Първо, озадачен съм от, от току-що дадения отговор от госпожа министъра за британския изход и правата на гражданите след британския изход. Великобритания гарантира правата на повече от 3 милиона европейски граждани, пребиваващи в Великобритания. Вие твърдите ли, че Европейския съюз прави същото за британските граждани в други държави членки? Моля да бъдете по-конкретна. А, британския изход има своите много и много причини, но една от тях определено е неконтролирания достъп до иммигранти, заемащи пазара на труда, натоварващи социалните служби и, и социалния бюджет на страната. Госпожа Ван Делейен миналата седмица излезе с изказване пред парламента, в което спомена, че е нужна повече Европа, с минимална европейска заплата, капиталов пазар, обща консолидирана данъчна основа на Европейския съюз. Е, и обръщам внимание на председателството на следното. Явно има сериозни разлики между държавите членки на Съюза, между Гърция и Германия, например, между изтока и запада. Е, смятате ли, че тази политика, която се води до сега, върши работа? Е, няма никаква е, връзка между разходите от Европейския социален фонд и постигнаните по места резултати. Например, вашето председателство възнамерява ли да отстоява интересите по-скоро на държавите членки, а не на институциите на Съюза? Благодаря госпожа Сандер и госпожа Гламини да се готви. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господин министри. Днес в Брюксел е горещо е, и навсякъде в Европа, проче, макар и тук да сме защитени от жегата. В такива случаи обаче нерядко има е, спонтанни е, пожари е, навсякъде в Европа. И <laughs> Европа се нуждае от огнеборци и, и най-вече от доброволци огнеборци, които нерядко в отдалечените от града райони могат бързо да се справят с пожарите. Но е, тази доброволческа работа е застрашена от едно решение на Европейския съд, е, според е, което времето, което отдават доброволците огнеборци, доброволно, може да се разглежда като работно време. И съответно тази работа попада в приложното поле на директивата за работното време и, и е, се подлага на, на всички рискове, свързани с тази уредба. Как ще да, е, да, е, съдействате вие е, да, да, да, да се излезе с предложение, е, благодарение на което да се запази е, тази е, доброволческа гражданска защита навсякъде в държавите членки. Госпожа Голмини има думата и госпожа Ленуар да се готви. Благодаря, госпожо председател. Едно съображение и два въпроса. Констатацията която правя е такава. Аз, аз е, съм много удовлетворена от принципните положения, които нашите гости изложиха. Е, социалната справедливост, е, социалното благосъстояние е предпоставка фактически за економическия растеж, а не обратното. И както ни каза госпожа Пеконен, щастие заслужават всички, не само малцината късметлии. И въпросът ми, вие, госпожо министър, споменахте хората от третата възраст, бихте ли конкретизирала и не малко се говори за детската гаранция, но населението в Европа застарява, знаем, и как, какво смятате да насърчавате вие? Активно остаряване и така нататък. Вторият въпрос е за равенството на половете. Знаете, предполагам, на общоевропейско равнище не веднъж е препоръчвано, има препоръки за преодоляване на, на неравенството на, на заплащането, за по-добро съчетаване на личния и професионалния живот, специално на жените. Бихте ли била малко по-конкретна? Госпожо Ренуар, имате думата. съм бели да се готви. Благодаря, госпожо председател, госпожо господин министър. Приветствам амбициозното ви отношение за един по-приобщаващ пазар на труда. Благодаря ви, господин министър, за това, че споменахте и хората с увреждания. Трудът определено е източник на доходи, но за хората с увреждания е, достъпът до, до трудова заетост е, е нещо, нещо трудно. Е, те се подлагат на е, е, е, тежко отношение. Е, да не говорим за хората, които се засягат от е, е, тежка терапевтична намеса, като химиотерапия е, и други подобни. Е, немалко е правено в Европейския съюз. Е, Европейския парламент се изказва в подкрепа на бързата реинтеграция, интеграция на хората с увреждания на, на пазар на труда, но какви конкретни действия смятате да предприемете вие, е, за реализиране на практика на нееднократните препоръки и заключения на Европейския съвет. Е, радвам се, че финландското председателство е, възнамерява да проведе среща на професионалисти, посветена на раковите заболявания по месторабота. За съжаление обаче тя е насрочена по време на наша пленарна сесия в Страсбург аз няма да мога да присъствам. Следващите оратори имат думата. della Commissione EMPL. Ringrazio la presidenza finlandese del Consiglio del Благодаря на финландското председателство за изложената политическа програма на мандата му. Но сред приоритетите на председателството не чух нищо, на което особено държа, а именно закрилата на непълнолетните и малолетните, особено намиращи се в неравностойно положение. Как ще подходите вие към драстичното нарушаване на правата на децата в провинция Емилия Романа в Италия, разделянето им от, от, от родителите, с участието на социалните служби и на, на медицински лица тези деца са манипулирани, е, е, е, подбуждани да обвиняват родителите си в тормоз, което в никакъв случай не отговаря на фактите. Това е един изключително нечуван случай в, в Италия – и също аз мятам да, да изляза с а, е, е, спешно питане в парламента а, е, по този случай. А, в качеството си на кмет аз съм, съм крайно обезпокоена. Това утре, други ден може да засегне кого ли не от нас. Благодаря ви. Не мога. Е, извинявайте, прекъсвам ви, но, но списъкът на пожелалите да се изкажете дълъг. Трябва да дам възможност на всички. And, uh, Madame Vedren, uh, get ready, please. Благодаря, госпожо председател. Изказвам благодарност на представителите на финландското председателство казаното от вас за економика на благосостоянието ми допада. Два въпроса имам. Те възникнаха и по време на дискусията с координаторите ми се ще да чуем нещо повече по тези въпроси. Години наред се провежда политика на ограничение и строгост, а това се отразява на социалните разходи. За това сега се надяваме да се да внесат корекции в социалния стълб. Единният пазар обаче не достига до наистина нуждаещите се. Има много сериозни прояви на нелоялна конкуренция. За това искаме съвета да се заеме с това. Дъмпинга на заплатите не могат да се да се използва като база. Фирмите сами да решават какво да заплащат, но нека не забравяме какво е отражението на този социален дъмпинг. И както вече се каза, минималната заплата би могла да бъде стъпка към решаване на тези тежки проблеми. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Е, уважаеми министри, благодаря за посещението. Споделяме общата амбиция за социално приобщаване. Искам да, е, да попитам специално за фонда за глобализацията. Споделяте ли нашата позиция, е, че трябва да се намали прага за ограничаване на работни места и да се промени срока. И второ, е, как е, смятате да отчетете елементите на социалния стъп, стълб в европейския семестър? Сега господин Салиб, Салиба да се готви госпожа Донат. Първо благодаря госпожи и господа министри, ви желая на добър час. Около 25 деца на възраст под 18 години са в риск от бедност и социално изключване. Това е порочен кръг. Днешните деца ще се превърнат в възрастни, които са бедни, които ще отглеждат бедни деца преди седмица вашия министр-председател направи е, изказване относно европейската гаранция. Това е идея, подкрепяна и от Европейския парламент и от моята политическа сила. За това искам да попитам какво смятате да направите за прокарване на тази инициатива в съвета. Ако да, правите ли вече сондажи с държавите членки? трябва да гарантираме, че всяко дете в Европа има поне достъп до основни права, като здравеопазване и обучение. Но, но освен това, ние искаме широка подкрепа за европейската гаранция за цята. Госпожа Надонац и господин Карас да се готви. Благодаря този път ще направя изказването си на унгарски, така че а, имам два въпроса. Първо, подчертавате като председателство, че е ваш приоритет а, а, да работите за равенството между мъжете и жените. А, от 57 година говорим и за равно заплащане и все пак има сериозно разминаване. В този смисъл няма равни шансове. Какво ще направи финландското председателство? Ще предприемете ли действия за излизане от тази задънена улица? Е, говорите за по-широка мобилност и достъп до високо квалифициран труд. Е, но за някои държави членки това означава изтичане на мозъци. Как ще облегчите, решите този проблем? защото, например, в Унгария нямаме вече лекари, господин Канас. И след това последното изказване, госпожа Рафаела. Благодаря, госпожо председател. Имам Имах възможността да чуя госпожа Фондерлайн миналата седмица. Тя пое сериозен а, ангажимент. Тя говори за детска гаранция, за минимално заплащане и други социални придобивки. Очевидно, вие вървите в същата посока и то в един момент, когато трябва да постигнем съгласие всъщност за това на къде върви Европа. За това е важно да избегнем ам, отстъпление от постигнатото. Така ще постигнем сигурност. И много ми се ще да чуя простичък отговор от вас. Вашето председателство 3 или 6 месечно е, все едно как ще започне за новия мандат? Смятате ли да работите за европейските социални права като база за по-добра Европа за всички наши съграждани? Благодаря за посещението и се радвам да чуя, е, че Европа не може да си пос... позволи да пиле човешки капитал, а това означава расизъм. Какво мислите по въпроса и какви мерки е, имате по този въпрос? Второ, младите хора се нуждаят от особено внимание – говорите за равен шанс за всички тях. И искам конкретно да чуя какви са мерките, които предлагате във връзка с това. Председателката, важен въпрос. Да сме пропуснали някого за изказване, някой, който не е имал възможност да зададе въпросите. Очевидно няма пропуснати. Сега Стигаме до втория кръг от отговорите. Не ви завиждам, е, господин и госпожо министри. Имаше много въпроси. Господин министр, първо вие. Благодаря, госпожо председател. Трябва няма място за, е, за, за, за е, за завиждане, но във вашите въпроси са задълбочени и говорят за широки познания. За това с радост ще се опитам да отговоря. Ще доразвия казаното и в първия кръг от изказванията три неща относно финансирането, Второ, няколко думи за растежа и уменията. И трето, за защитата на работещите се. И накрая малко конкретни обещания. Брексит, разбира се, е злобата на деня, основната тема и тема, която дълбоко ни засяга. Да, вярно е, че приложението на практика на свободната мобилност между Великобритания и е, Европа ще се преустанови, е, ако в случай на така наречения твърд Брексит. Проведох разговори с моите колеги от относно това какво ще става след 1 ноември. Колегите от е, външни работи ме увериха, че подготовката е в ход. Но като говорим за, е, по тези въпроси, ще припомня и Фонда за глобализация. Е, съвета постигна частичен общ подход – като основната идея е а, такива тези средства да се използват за различни международни спогодби, споразумения и това включва и Брексит. Ще се спра на този въпрос малко по-късно Нека да насочим вниманието си към пре, прехода. И тук идва ред на фонда за глобализация. Що с интерес очаквам идеите на госпожа фон дер Лайен относно този преход, когато това, е, тези конкретни предложения станат факта възможностите за финансиране плюс са наистина важен момент и за това и в многогодишната финансова рамка ще търсим ам, средства от Европейския социален фонд плюс. Всички търсим балансирани решения, така че това е един от начините за финансиране на европейската социална политика като част от социалния стълб. С радост прислушахме предложението на комисията за опростяване на инструментите в социалната област. Те ще продължат по този път, като ще търсят устойчивост и възможности с, в контакти с държавите членки. И що се отнася до мен самият, аз ще направя всичкото, всичко по силите си, за да напреднем с дискусиите по това досие през едните месеци. Цифровизацията. Държа да подчертая, че съвета на министрите по заетостта преди две седмици прие важни заключения относно европейския семестър и тези въпроси тревожно е тревожно е, когато липсата на цифрови умения се отразява на трудовия пазар. Защото цифровизацията е навсякъде. По време на обяда на министрите на економиката проведохме широк дебат за европейския семестър и мислехме как по-добре да отразим показателите за социалните компоненти. Не говорим за номинален растеж, а говорим за това как растежа се отразява на живота на хората. И с радост констатирам, че председателят е не проявява наистина интерес към тези въпроси. Въпросът е ще бъде отразено в съвета по социалните въпроси. Очевидно трябва да разширим сътрудничеството си, за да намерим място това в европейския семестър. Нуждаем се от стратегия за обучение и квалификация, за да можем да посрещнем тези изменения правата, сега правата на работещите и въпросите за заетостта говорим за тази, говори се за инициативата за минимално европейска заплата. Тя е на дневен ред в Германия и госпожа фон дер Лайен от своя страна я издигна и на европейско равнище. Трябва да напреднем по това досие в пред изложението си госпожа фон дер Лайн засегна две възможности. Е, или за е, по, как да кажа, по-скандинавски условия а, е, на работа, и, от друга страна и сред, единна средна работна заплата. А, сега, въпроса за младите. Много е висока младежката безработица. Европейския съюз е сторил немалко за насърчаване на младежката заетост. Имаме, например, евро... младежката гаранция, която съществува от доста. Ние от своя страна, е, имам предвид тук и моя предшественик, който държеше много на тази младежка гаранция. Да ние продължаваме по този път. А, госпожа дер Лайен заяви, че това ще бъде постоянен компонент на европейската политика. И ни Финландия подкрепя за нас. Политиката за младеща е част от тези добри инициативи от качествените инициативи в в подкрепа на младежите и тяхното бъдеще. Друго по обещание, на което искам да се спра, е, е свързано с благодарност към е, шведската ни колежка по въпросите за ксенофобията а, в, и расизма в условията на труд. Да, това съществува и налага да се вземат мерки. Ние ще се върнем към този въпрос и то ще намери място в заключенията на съвета ЕПСКО. А, благодаря за поставените въпроси. Искрено се надявам, че успях да отговоря удовлетворително. Сега да чуем отговорите на госпожа министърката. Благодаря, благодаря много за поставените въпроси. Наистина чудесни въпроси, на които ще се опитам да отговоря въз, на възможен, възможно най-голям брой въпроси в краткото време, с което разполагам. В първото си изказване е, направих един общ преглед, но сега ще бъда по-конкретна. Европейският семестър. Надяваме се, че Европейският семестър ще претърпи реформа, така че да се превърне в важен инструмент за прилагане на Европейския социален стълб. За бездомниците този въпрос е в ресора на нашия министр на екологията, госпожа Виронен, но не е приятно да чуваме е, за такива тревожни развития. Надявам се, че ще се намери е, добро решение. Говоря за взаимоотношенията а, е, с Фран... между комисията и Франция за намиране на решение на този въпрос. Бяха поставени редица проблеми а, е, за затрудненията, но нека да спомена, че в момента сме на а, етап стратегическо планиране. Това обяснява липсата на конкретика. Но пък имаме конкретни предложения, по които работим с комисията и ще работим е, по тези въпроси в тясна връзка и с бъдещите председателства Харватия и Германия и мога да ви уверя, че ще положим всички усилия за намиране на валидни стратегически решения. Нашата цел, отново ще подчертая, е да работим за благосъстоянието, за добруването на хората и ние ще предприемем максимално максимален брой конкретни стъпки. Е, и тук се нуждаем от държавите членки комисията и се нуждаем от вашата подкрепа, за да постигнем благоденствие в цяла Европа. В когато отговарях на първите въпроси, споменах Брексита е, и регламента по този въпрос, прият в началото на годината. Той дава гаранция за социалната сигурност на британските граждани в Европа, дори в случай на твърд Брексит. Това беше казано. Говорихме също за ам, застаряването. Очевидно е, че възрастните хора се нуждаят от необходими адекватни грижи, но припомням, това е компет... от компетентността на държавите членки. Така че тук разчитаме само на предложения от тях. Въпроса за равното третиране на мъжете и жените е също важен въпрос. В рамките на съвета ще имаме е, в началото на декември политически дебат по този въпрос. Сега, професионалните заболявания и по-конкретно раковите заболявания, които са причина за сериозен процент смъртни случаи в Европа е, Цифрите са плашещи. Мисля, че трябва да продължим да работим и да очерта преодоляваме различните граници, които съществуват. Например, с оглед на различните професии. Трябва да се спазват граничните стойности, за да нямаме такива случаи, особено на професионални заболяванията. Благодаря. Председателката, настъпи момента да се сбогуваме с нашите гости. Благодаря за тяхното посещение, както и за отговорите на всички въпроси. А на вас благодаря за конкретните въпроси, които зададохте, които разкриват е, искрен интерес между, за взаимодействие с финландското председателство председателство. От името на всички ви пожелавам на добър час на финландското председателство и заявявам, че очакваме добро взаимодействие с вас. Renew is one too many. От Renew гласува един повече. Не работи ли? Технически проблеми. Някой може ли да помогне? Maybe you could take another seat. Седнете на друго място. Обнови Европа продължава да, От, от, от е, Обнови Европа продължава да гласува един човек повече. Now it's okay. Сега е добре. Край на гласуването. Резултатът е 43 гласа за, 3 гласа против и 3 гласа въздържали се. Благодаря. Приемаме а, коригирания вариант. Item... Следващата точка от дневния ред Някой желая ли да каже нещо в точка разни? Госпожа Залевска, аз почти знам за какво ще говорите. За времето. Госпожо председател, секретарията потвърди и искам още веднъж да кажа, че не си пресрочих времето. По време на моето изказване а, ми беше отнета половин минута. Приемам това, което казахте. Да, не беше е, е, рестартирано времето, за да започне да тече от начало. Е, и всъщност не виждах правилните цифри и приемете извиненията ми. Това е края на днешното заседание може би да кажа кога ще бъде следващата ни среща, понеже е, отменихме една среща на 2 септември, така че следващото ни заседание ще бъде на 3 септември в 9 часа сутринта. Благодаря на всички за участието. Желая ви е, приятен, топъл летен ден.